Затова съм много благодарен за това, което чух. Е, тук ще предам посланията ви на срещата на министрите на труда на Г20. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар Андор. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред изявление на комисията е, за борбата срещу туберкулозата. Е, веднага давам думата на комисар Дали. Мистер President, honorable members, Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да говоря пред вас, защото искам да подчертая ангажимента на комисията да се бори с е, предизвикателствата, поставени пред нас от тази болест. Ние считахме, че вече сме премахнали опасностите от е, тази болест, но си е, но благодарение на това, че бяхме доволни от успехите си, не бяхме достатъчно бдителни. Сега вече имаме данни от Европейския център за борба с заболяванията, че има много заболявания и над 80 случая на смърт от туберкулоза, което е много сериозно и то в последните месеци. Това положение не е приемливо туберкулозата е болест, която може да се лекува и не бива да има такива последици. Проблема с това заболяване е свързано с много области от нашия живот. Имаме и проблеми. Няма достатъчно ефективни е, инструменти за откриване на заболяването. Освен това, туберкулозата засяга най-уязвимите групи от населението. Ние сме предприели мерки за засилване на капацитета за борба с това заболяване. През 2000-та година тя бе включена като приоритетно заболяване за наблюдение. Няколко проекта подкрепяхме за наблюдение на развиването на заболяването. Така получихме доста познания за ситуацията в момента. Освен това имаме програми за научни изследвания, за създаване на вакцини, диагностични методи и е, лекарства. От 2002 година 124 милиона са отделени за борба с тази болест. Но болестта няма граници и в развиващите страни също се наблюдава това заболяване. Ние подкрепяме програми на тези страни за борба с туберкулозата, също и с маларията. допринасяме и в Световния фонд за борба с спин и други заболявания. Също така подкрепяме клинични изследвания и изграждане на капацитет в е, развиващите се страни. Европейският център за превенция на заболяванията – също се занимава с а, тази тематика и по искане на комисията те разработиха план за действие за борба с туберкулозата, като се занимаваме и с а, превенция. Търсиме да се предостави е, лечение на всички засегнати да се намали степента на заразяване. Но комисията не може да постигне успехи, ако работи сама. Гражданското общество трябва да може да стигне до най-уязвимите си групи, а също така да търсиме и подкрепа на световно ниво за борба с заболяването. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителите на Давам думата на представителите на политическите групки от Народната партия, госпожа Антонеско. Е, всъщност е, е, туберкулозата беше наречена е, Болест, с която, с която се борят антибиотиците, ние смятахме, е, че тя е изчезнала от речника ни като понятие, обаче тя е на седмо място е, от причинителите на смърт в света и не се увеличи броя на туберкулозата, която не може да се лекува с лекарства. Имаме 9,4 милиона нови случаи и 1,8 смъртни случая. Всяко второ лице е застрашено умряно от е, туберкулоза. Ние трябва да съобщим тези цифри на Европейския парламент, за да се разбере, че това заболяване убива огромни количества европейски граждани. Аз съм една от страните, където е, туберкулозата с е, е застрашителна. През последните години имаше леко намаление и по-малко случаи на, е, случаи на туберкулоза, които е, не могат да се лекуват с лекарства. Въпреки това обаче има основания за тревога. Трябва да има последователен подход в борбата. Трябва да продължаваме в Европейския съюз дейностите, които водихме до сега, за да се подобри контрола върху това заболяване във всички страни и да се подобри подобри достъпа до лечение, качеството на здравните грижи за заболелите от туберкулози. Всички правителства трябва да разберат значението на тази битка и да се борят колкото се може по-добре съвместно с социалните партньори, за да може действително това заболяване да принадлежи на миналия век. Трябва да се борим съвместно като семейство, да си помагаме взаимно, е, за да се продолеят трудностите, защото в край на краищата ние сме Европейски съюз и обединението прави силата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Антонеско. Давам думата на госпожа Ана Вестлун за една минута. В нашия век никой не бива да умира от туберкулоза. Такъв призив отправи Иван Бан Кимун днес. Той е прав. Но много хора, деца, бедни хора по света умират от туберкулоза. Затова трябва да оказваме по-голяма подкрепа на Световния фонд, който се бори с тази болест, а и с маларията и спин. Както комисията посочи, и в Европа вече има много случаи на смърт от туберкулоза. Затова трябва да търсим начин да се справим с мултирезистентните причинители – Европейския център за контрол на заболяванията има много важна роля в това отношение и се надявам комисията да продължи дискусията по тази тема. Благодаря господин Уестланд, господин Георен сега. Благодаря, господин председател. Медицината все още не е победила туберкулозата и се смята неправилно, че това е болест на бедните е, държави. Но всъщност нито една е, страна не е защитена е, от тази болест, която съществува от хилядолетия. И всъщност малко надежда има в кратки срокове да се справим с нея. Но трябва наистина да се работи по посока на профилактиката, засилване на мерките за хигиена и да действаме координирано, трябва непрекъснато да използваме най-добрите стратегии в тази сфера. Що се отнася до финансирането на мерките, има два случая. Първо, в нашите страни системите за социално осигуряване трябва да гарантират достатъчно медицинско покритие а, в развиващите се страни, а, там болните а, остават а, заложници а, и зависят от солидарността в рамките на глобалния фонд за борба срещу спин, малария и туберкулоза. И между 2000 и 2015 година трябва да се да пеем един от трите е, сценария, определени от този световен фонд. И бих искал наистина да попитам комисията какво мисли тя за тези три сценария, за да информираме съответно обществеността в нашите страни. Благодаря ви. Благодаря на колегата. Георенс. Късно е вече и наистина не искам да ви прекъсвам в този късен час, но за сега дам думата на госпожа Карвалю. Благодаря ви, господин председател. Световния ден за борба срещу туберкулозата, днешния ден – изисква от нас да се мобилизираме още по-силно срещу туберкулозата. И туберкулозата се сеща и в Европа, и в Португалия, където средната стойност е по-висока от тази в другите държави. Важно е да се посочи, че усилията на комисията наистина върват в правилна посока. Трябва да се а, увеличат клиничните а, изпитвания, да се засили изследователската дейност. Всичко а, това е много важно, а, за да се борим успешно с тази болест. Трябва да изградим нови е, инструменти, да намерим нови технологии, иноваторски е, и в диагностичната, и в е, терапевтичната дейност, и в изготвянето на вакцини. Наистина комисията трябва да се обърне към държавите членки, за да работят в тази посока. Благодаря, госпожо Карвалио. Сега дам думата на госпожа Блинкевич и те. su tuberkuliozė, nes kasmet daugybė žmonių pasaulyje miršta nuo šios Ние трябва да се борим с туберкулоза, защото непрекъснато някой умира от туберкулоза. Искам да напомня, че туберкулозата е най-разпространената заразна болест на планетата. Тя е свързана с социални и економически проблеми, като например бедност, спин, зависимост от лекарства. Е, освен това недостатъчни здравни грижи в е, неразвитите страни и късно диагностициране. И Европейската комисия и държавите членки трябва да вземат спешни и конкретни действия и да създадат съвместни мерки, за да се бори с това заболяване. Трябва да има политически и социален диалог за финансова подкрепа и план за действие. Е, и въпреки, че туберкулозата е включена в е, приоритетните заболявания, е, борбата срещу туберкулозата няма достатъчно средства и ние трябва да адаптираме бюджета и да използваме повече фондове за борбата срещу туберкулозата. Госпожа Сеналова за една минута, ако обичате. Благодаря ви, господин комисар скъпи колеги, днес е ден за борба с туберкулозата. Тя се, тя се остава световен проблем и е една десета от заболелите действително са тежко болни. И е, трябва да се има предвид, че причините са социално-економически условия, особено е, групите в неравностойно положение. Е, и трябва да въведем обществен контрол върху лечението, което е основно условие за увеличение на определени разновидности на туберкулозата. Е, те е, не могат да се лекуват с лекарства. Освен това, трябва да се подобрят здравните грижи към бедните хора, а също така и към самите, самия лекарски състав. Трябва да се намерят фондове около 44 4 милиарда долара за следващата година на. Световната здравна организация трябва да е, работи с е, е, много страни, да работи, да подпомага страните от третия свят. Сега пристъпваме към спонтанните изказвания. Няма желаящи спонтанни изказвания. Давам думата на комисаря. Беше много приятно за мен да слушам вашите изказвания и искам да ви уверя, че комисията приема този въпрос много сериозно. Ние също се отнасяме много сериозно и към вашите предложения и идеи а, ние имаме абсолютна решимост да постигнем целите си, т.е. да се справим с това заболяване. Подобни дискусии са много важни, защото те а, поставят акцент върху основните проблеми. Предложението на на парламента, подкрепата на депутатите са изключително важни – в нашите общи усилия за борба с това заболяване, както в Европейския съюз, така и в други страни. Благодаря. Благодаря, комисар Дали. С това приключваме дебата и следващата точка е кратко представяне на доклада на Енрике Гереро Салом за въздействие